Ще започнем днес след обед направо с правните спорове. Но след като разгледаме темата, свързана с търговската информация и търговските тайми, госпожа Гало, имате думата. Мерси, мадам ле президент. Благодаря, госпожо председател. Пада ми се да открия този обмен на становища във връзка с търговската тайна. Трябва да се каже, че в економиката на знанията кражбата или злоупотребата с поверителна информация могат наистина да увредят капацитета за иновации на предприятията, а оттам и на конкурентоспособността. Според едно проучване, Едно от всеки пет предприятия е било жертва поне на а, един опит за кражба на такава информация през последните 10 години. И тази цифра расте, защото вече 25% от предприятията са сигнализирали за такива кражби през 2013 година в сравнение с 18% през 2012. Затова приветствам този проект на директива който създава общо определение на понятието търговска тайна и предписва средства, които да позволят на пострадалите от неправомерно присвояване на такава тайна да търсят обещетение. Също така националните съдилища ще бъдат улеснени при разглеждането на делата за неправомерно получаване на търговска поверителна информация или да постановяват изтегляне от пазара на продукти, произведени вследствие нарушаване на търговска тайна, а при пострадалите ще бъде по-лесно да се получи обещетение. И има ли необходимост от този законодателен акт? Според мен отговорът е да, тъй като Законите в различните държави членки са извънредно разнообразни от гледна точка на предлагана защита срещу незаконното присвояване на търговска тайна. Впрочем, в някои страни дори липсва конкретно законодателство в тази връзка. Още повече трудно е предприятията да вникнат в системата съществуваща в други държави членки и когато образуват гражданско производство, се поставя въпроса дали съдилищата ще зачитат поверителния характер на търговските тайни на тези предприятия. Естествено, текстът се нуждае от някои промени, от някои усъвършенствания – Бих искала по-конкретно да се спра днес на три пункта, само на три, въпреки че много може да се говори, но както казах, ние само поставяме началото на този обмен на становища. Най-напред, член 2, алинея 1 от текста, определение на понятието търговска тайна. То е заимствано от споразумението ТРИПС. Според мен е добре да се уточни и едно друго понятие – търговска стойност. Бихме могли евентуално да уточним това понятие в точка от преамбюла. Втория момент, на който искам да ви обърна внимание, е получаването и разкриването на търговска тайна. Член четвърти. Според този текст, цитирам, мерките, производствата и обещетенията предвидени по директивата не се прилагат, нямат място, ако използването на търговската тайна е извършено при определени условия. Сред изключенията, например, е защитата на правомерен интерес. Това е неясно понятие и то трябва да бъде прецизирано. Това също би могло да стане в точка от преамбюла. Третия момент, на който ви обръщам внимание, е защитата на търговската тайна с поверителен характер в хода на съдебно производство. Член 8. Съвсем очевидно е, че трябва да се намери равновесие между поверителния характер на търговската тайна в хода на съдебното дело – от една страна и от друга страна зачитането на правата на страните и преди всичко зачитането на принципа на състезателност, който е основополагащ в нашите граждански производства. Тоест, тук трябва да се мисли доста. Казвайки всичко това, госпожо председател, мога да кажа и следното. Този проект постъпи при нас в края на мандата ни и не разполагаме с достатъчно време, за да се занимаем с темата. На времето бях по-голям оптимист и ми се искаше да изготвя един работен документ. Ако остана тук в следващ мандат, бих могла да изготвя такъв документ. За съжаление обаче зная, че няма да бъда преизбрана, поради което няма да мога да продължа да работя по тази задача в Комисията по правни въпроси на парламента. Затова ми се иска да задам въпрос към членовете на комисията и да чуя тяхното мнение дали е уместно при тези обстоятелства да изготвям работен документ изобщо до края на мандата, защото той може да се окаже безполезен на следващата легислатура. Много, много ще ми липсва е, правната комисия, но все пак съм длъжна да задам този въпрос. Алло, für die Vorstellung Ihrer Arbeit jetzt zu den Geschäften. Благодаря, госпожа Гало. Благодаря, че ни представихте доклада. А, сега колегите имат думата. Благодаря, че ми дадахте възможност да се изкажа по доклада. Когато госпожа Гало бе определена, а, ние също подготвим, започваме да работим по нашето предложение в Комисията промишленост. Вижда много възможност по отношение хармонизиране на законодателството в тази област на общностно ниво. Има голямо многообразие между държавите членки и има може би само две държави членки, които всъщност е, защитават е, поверителността на а, е, тази тип информация, но разбира се има а, сериозни а, проблеми, свързани с начина по който е подготвена директивата. Обхващат се всички промишлени отрасли, например. Усилията, които виждаме ние в парламента, са насочени обаче върху а, отрасли, където се работи с основно химически а, вещества, с а, парфюми, а, химически съединения и информацията свързана с технологията и комуникациите. Това е също отрасъл, който за мен е, е много важен лично. А, много сериозни въпроси се задават относно рамките, в които може да се управляват пазарите. В 2008 година шведските власти решиха да се прави оценка на търговските тайни по отношение на, например, производството на Ериксен – е, те подготвят е, различни платформи за мобилни телефони, телекомуникационния е, сектор. Така че задавам един въпрос. Дали може да има законодателство на общностно ниво, на национално ниво, което може да насърчи такова тясно сътрудничество между правителство и конкретни големи фирми, корпорации с техните централи, по-конкретно в държавите членки. Много сериозни дискусии през последните 7-8 години се водят в парламента относно агенциите за разузнаване и аз също призовавам вниманието ви към нашата агенция в Швеция, която също бе критикувана. Тя обаче през последните последните 3 или 4 години не е оповестявала публично нищо по този въпрос, т.е. нищо не е направил по отношение защитата на вътрешната информация, търговската информация, що се отнася до този отрасъл, а също така и публичните институции. Така че информацията обикновено, знаете, може да бъде цифровизирана. И е, съответно тези агенции играят изключително, голямо, а, изключително голяма роля не само на европейско ниво, но и на национално ниво. Например, различните министерства, Министерството по отбраната, например, разработват своите а, програми. Миналата година Обединеното кралство а, заяви, че 500 милиона британски лири стерлинги ще бъдат вложени в подобен продукт. Миналия петък а, в Париж агенцията а, оповести, че ще разработи своя капацитет за защита на френските компании в тази област. И ако не направим нужното по отношение на цифровия дневен ред в Европа, няма как да насърчим държавите членки да развиват подобни политики на национално ниво. Така че това предложение трябва да сложим в контекста на всичко, което се случва в държавите членки в този сектор. И може би Европейския парламент, комисията и държавите членки би трябвало да погледнат отвъд националните си граници и да насърчат по-голямо сътрудничество, по-голям дух на сътрудничество в това предложение по отношение изчистване на някои а, неясноти, а, които в крайна сметка, ако не се отстранят, още повече ще фрагментират политиките на държавите членки в тази област. В дискусията, която водихме преди обяд, всъщност беше насочено относно хармонизирането. Държавите членки използват различни правни режими за защитата на търговските е, тайни. Това може да бъде е, договорно е, право, търговски практики, лоялни практики и така нататък. Но важно е да се зададе въпроса дали се търси по-голямо хармонизиране от предлаганото от комисията, особено по отношение на правните режими. Съгласна съм с госпожа Гало, че трябва да разгледаме определението изискванията. Трябва да ги анализираме по-внимателно Разбира се, важно е какво е националния вътрешен интерес и правителствата съответно да а, разкрият как, как тълкуват търговската тайна. След това трябва да разгледаме всичко това на общностно ниво, да съчетаем националните с европейските ценности, защото в крайна сметка трябва да решим какво ще защитаваме. Трябва да намерим баланса между е, е, различните държави, членки, отраслите, промишлените комплекси, които ще се развиват бъдеще, например в областта на цифровите е, технологии, които очевидно ще се развиват, а ние искаме те да стават все по-напредничави по отношение на предоставяне на услуги за гражданите. Сега, що се отнася до работен документ преди лятото? Съжалявам, че госпожа Гало няма а, а, да продължи в следващия мандат. Виждам обаче и предизвикателствата от гледна точка на Комисията по промишлеността, а, също така както и вие изложихте въпроса в Комисията по правни въпроси. Ще бъде наистина много важно да знаем как ще разгледаме въпроса, как ще дадем своя принос, дали ще има приемственост, всичко това за въпроси. Как ние бихме могли да откликнем на всичко това? Може би ще бъде по-добре да се отложи и доклада до съставането на новия парламент, е, при което да се проведат съответните дискусии. Разбира се, ще се има предвид всичко казано сега, защото това ще даде своя принос за бъдещата работа, бъдещата работа по този доклад. Това исках да споделя. Благодаря ви. Благодаря. Господин Енгстрем. Благодаря. Да, както знаем, това е самият край на нашия мандат. Тя, госпожа Гало зададе въпрос, но мисля, че по-текста на този въпрос бе, че няма голям смисъл да се изготвя документа преди лятото. Съгласен съм с казаното току-що от колегата. Темата е много сложна, много деликатна poorly defined, uh, potentially very broad new intellectual property right or... Много е, Важно е, е да не се е, премине от права на интелектуална собственост към подобия на такива права. Ако в търговията не се постъпва правилно, Последиците са много сериозни. Работниците започват да напускат, например, предприятието. Това е един пример. Както казах, обаче, нека оставим въпроса за следващия парламент, нека не прибързваме. Приносът ми към дискусията е да припомним на следващата комисия по правни въпроси, че е добре да поискаме и становище от комисията по заетостта, за да може да вземем предвид и социалните аспекти. Благодаря, госпожа Тайна. Да, колеги, ситуацията в момента е такава, че можем само да обсъждаме, но не и да правим работни документи, защото нямаме достатъчно време. Водещата комисия просто няма време за нищо. Аз лично бих приветствала един работен документ. Темата е много важна и сега повече от всякога тя има важно място в дискусиите в обществото. Защитата на данните и търговските тайни са част от една обща сфера и това е нещо, което е на преден план предизборните кампании, за разлика от много други теми, по които сме работили до сега. Дори да нямаме достатъчно време да навлезем в подробности за това е, ще ни е необходимо все пак е, да, и ще ни е полезно да имаме работен документ. Може би не прекалено задълбочен, не, че той трябва да ни дава някакви насоки, защото, както казах, това просто няма да е възможно. Имаме много малко време. Но е, някакъв рудиментарен, кратък документ, в който да се очертава темата. Аз лично бих намерила това за полезно тъй като темата е особено важна от политическа гледна точка и не искам да се остава с впечатлението извън тези стени, че е, нищо не правим по въпрос. Благодаря, госпожо Тайн. Сега госпожа Лихтенбергер, след което ще се изкаже. я. Е, да, съгласна съм, че темата е особено важна. Търговските тайни. ако се прави работен документ, решителният въпрос, решаващият въпрос е, като ни остава само едно заседание, какво можем да направим с този документ. Това просто ще остане становище на един отделен човек, член на комисията и няма този документ да се ползва с подкрепата, която му е необходима. Мисля, че това е въпроса от основно значение. Няма да можем да развием, да разгърнем един пълноценен парламентарен процес, тъй като ни остава само едно заседание на комисията. И за това, въпреки, че би било прекрасно да имаме документ, е, бих се е, съгласила че нямаме време да приключим този парламентарен процес, а само ще изложим идеите си. А, значи ще а, можем само да обсъждаме и това да бъде записано в протокола, който да бъде ползван от следващата комисия по правни въпроси. За повече нямаме време. Благодаря. Искам сега да се включа и аз в дискусията. Сега искам да се спра на въпроса за служителите, особено когато говорим за търговски тайни. Представителите на служителите често не биват допускани до този разговор, при това преднамерено те са беззащитни. Аргументът е, че информация, която има отношение към служителите, не може да се обсъжда. Знам, че това няма пряко отношение към въпроса, който обсъждаме. Второто, което искам да кажа, въпрос, който беше повдигнат от всички вас. Да, наближаваме края на мандата, така че няма да имаме време за пространна дискусия. От друга страна, всички ще участваме в предизборна кампания, някои ще се върнат в тази комисия, други ще бъдат в други парламентарни комисии. Съвета ще продължи да работи по този въпрос. Европейската комисия ще работи по този въпрос. И ако има желание да се разработи документа, ни предстои окончателна среща. Стига да сме наясно с това, че сме към края на мандата и работата, която вършим, трябва да създаде основата. Това не е края на процеса. А само ще създаде основата, на която да работят парламентаристите в следващия парламент. Госпожо Гало, имате ли да добавите нещо? Искам само да обобщя това, което казаха колегите. Разбрах, което казаха колегите. В крайна сметка, въпреки че разработих този работен документ, няма да се проведе една дискусия, в която да има изразени различни противоречиви гледни точки. Това е което исках аз. Процедурата ще спре по средата. Знаете, че тази тема ми е близка до сърцето, но не знам къде е ползата тук, честно казано. Очевидно, не можем да не се съгласим в определен момент. Трябва да кажем, мандатът приключи. И следващият парламент ще трябва да започне работа възоснова на други идеи. Искам да ви благодаря, госпожо Гало за ентусиазирания ви подход към въпроса. С това приключваме работата по тази точка. Сега е 3 и половина и преминаваме към съдебните спорове.